Драги колеги, утре ще отбележим Международния ден на децата и информационните технологии. Инициатива, която има за цел да насърчи младежите да предприемат професионален път в областта на правните науки, математиката и техническите науки и сектори, които бележат ръст. В Европа само 29 жени, 29 хиляди жени им завършват в тези области. За съжаление, само 4 работят в този сектор. В цял свят на жените се пада 25 5% от работните места в областта на науките и те осъществяват предимно административна дейност. В крайна сметка тази разлика сам непрекъснато се увеличава. На жените, които имат достъп до интернет, са с 12% по-малко от мъжете и за съжаление тази разлика се увеличава. Надявам се, че утрешния ден ще бъде вдъхновение за младежите да започнат работа за по-добро бъдеще. Ние ще работим за това да има равенство между половете и в областта на информационно-комуникационните технологии. Това предполага е, образователната система да включва всички и предприятията да премахнат е, пречките, свързани с разликата между половете. Желая успех!